<coughs> Уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, започваме с заседанието. Фински, словенски, словашки, унгарски е, няма да е, присъстват в езиковия режим. Някои други езици също. проблеми с микрофона на председателя. Hardware. It's now, now it's, it's functioning. <clears throat> Сега вече уредбата работи. Нашата подкомисия провежда заседание, което ще се излъчва директно на 9 февруари 2009 заедно с Комисията по външните въпроси ще проведем съвместно заседание, на което ще проведем и дискусия с присъствието на, в присъствието на съвета и комисията. Ако някой би желал да вземе отношение по въпросите свързани с нашата стратегия на сигурност с програмата Sava Security. Това ще бъде една чудесна възможност. Освен това, на 10 февруари ние ще извършим проверка върху информацията, поднесена от госпожа Беар във връзка с договора за неразпространение на оръжие. Ще е, има и представител на администрацията на господин Солана, върховен представител по въпросите на външната политика и сигурност. А сега днес ние ще приемем е, за сведение множество информации, свързани с борбата срещу тероризма. На това е посветено нашето заседание. Е, господин Жилде е, Керхов, координатор на Европейския съюз за борба срещу тероризма и господин Пьер Ролан, специален представител на Интерпол към Европейския съюз, както и господин Василеус Теофилополус, е, който е от е, поддирекцията е, Борба срещу тероризма в Интерпол по въпросите на обществената безопасност и тероризма, ще участват в тази дискусия. Освен това, аз приветствам тук и представителите на множество организации, които работят в областта на правата на човека. В множество документи Европейския съюз е изразил становище и желание да работи в борбата срещу тероризма, за да е, може да предотврати опасността от терористично нападение. Акцента се поставя върху превенцията. Е, важно е всички органи на Европейския съюз, които работят в областта на борбата срещу тероризма, да обменят информация, да са да разполагат с необходимата информация, за да могат е, да защитат надежно населението и територията на Европейския съюз от терористични атаки. В тази връзка се работи много тясно и с съответните структури на НАТО. Хубаво е да знаем от координатора на Европейския съюз за борба срещу тероризма как точно се координира дейността на отделните служби и органи на Европейския съюз, работещи в тази област и как точно ще процедират съответните органи в борбата срещу тероризма. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ме поканихте. Мисля, че за втори път съм във вашата комисия. Предоставихте ми 10-15 минути. Ще се постарая да представя в резюме последния доклад, който представих пред съвета. Ще се постарая да поставя акценти върху взаимоотношенията с Интерпол в областта на информацията. В, в, папки, в папките са ви представени резюмета на доклади, които се представят на всеки 6 месеца за това, което прави Европейски съюз в областта на борбата срещу туризма. Първата точка е свързана с обмена на информация. Микрофонът прекъсна. Както знаете, от 11 септември работи много и след атентатите в Мадрид, когато обърнахме особено внимание на наличието на полицейска информация. Най-добрият пример отскоро е създаването на база данни с пръстови отпечатъци и е, ДНК материал. Това е възоснова на договори от е, Прим. При загубване на паспорт Интерпол разполага с богата база данни. И ще имаме възможност да проверим навсякъде на територията дали притежателя на, на даден паспорт не, не се е снабдил с откраднат паспорт. Въпросът, който според мен е много важен, е да се разработи дългосрочна стратегия в областта на събирането и обмена на информация. Европейския парламент играе много важна роля тук. Разговарях с комисията по граждански свободи и там разбирам, че становището е, че все още не сме в състояние да разработим глобална визия за това как ще събираме обменяме информация. Липсва ни визия, също така и решение за границите, които искаме да поставим. Нямаме за задача да събираме информация за всеки и за всичко. Трябва ни само онази информация, която е строго необходима, тъй като ние сме длъжни да запазваме личните данни. Ето защо ние трябва да определим ясно своите потребности, но трябва и да очертаем ясно границите и според мен това ще ни позволи да отидем по-далеч и по-бързо в разполагането, в предоставянето на база данни, но също така и да успокоим своите граждани относно целта на своите действия. И така, през 2005 година съвета прие регламент, който изисква държавите членки да предоставят информация на е, Европол и Евроюста. Това е един проект, на който много държа, е предоставянето на ресурси за наблюдение на интернет. Мисля, че ролята на интернет в радикализацията предполага да обединяваме своите ресурси. Вторият аспект и ще бъда много кратък е, е превенцията на радикализацията и набирането на нови а, привърженици. Това е област, която е политически сложна и много сложна. Много е сложно да определим до каква степен някой се радикализира. Но също така тук става дума и за компетенциите на държавите членки. Постарах се да разработя нов подход и много се радвам от резултатите. Този подход е много прост. Става дума да се набележат у нези държави членки, които разполагат с опит и могат да играят водеща роля в стратегията, която съвета прие през 2005 година в областта на превенцията. Става дума за 6 държави членки. Вчера имах възможността, вчера имахме възможността да прибавим и Белгия към списъка. Търсим най-добрите практики да ги разпространим в останалите държави членки. В най-добър опит в областта на наблюдение на разпространението на информация, връзка, връзка между местната полиция и националната полиция. Местните органи играят много важна свързваща роля. Вчера участвах на заседание в Комитета за регионите и съм убеден, че превентивната дейност трябва да се осъществява на местно ниво създания работим в, по проблема на дерадикализацията. Не сме постигнали много сериозен напредък, но е, ще се върна на този въпрос, когато, спомен, когато е, говоря за Гуантанамо. С е, Испания говорим за обучение на имамите, на религиозните ръководители натрупан е сериозен опит в държавите членки и има какво има на какво да се научим едни други. В Франция се поставя сериозен акцент върху светското и там са разработени различни програми за обучение на имамите и тяхната работа в затворите и в джамиите. Също така, работим по информационни кампании за оборване на дадени митове и стереотипи. Например, трябва да сме наясно с много, добре внимателно, с много внимателно обмислените послания, които изпраща Ал-Кайда в Германия. Е, станахме свидетели е, на разпространението на такива послания. Анализира се е, въздействената сила на Ал-Кайда в племените зони в Афганистан, но не бива да им отричаме силата, професионализма и да мобилизират мултимедийните средства. Ние се смятам, че е, ние трябва да работим много активно в тази медийна битка. Ако погледнете е, сондажите, прушените на общественото мнение, ще видите, че подкрепата в мюсюлманския свят за талибаните, Алкайда, намалява. И това не е изненадващо, защото основните жертви на ислямския тероризъм са самите мюсулмани. Ако погледнете сайтовете YouTube и големия брой материали, които се качват от самите мюсюлмани, виждаме доста критично отношение към Осама Бин Ладен. Ето защо ние трябва да полагаме усилия да въздействаме върху самите религиозни ръководители, да ги разобеждаваме да не прилагат престъпни средства, да да предприемат по-умерен подход. Една дума за външното измерение, което има сериозно отношение за тази комисия. Знаете каква роля отделяме на Обединените нации. Нямам време да навлизам в този аспект, но ще се, но се старая да присъствам и да помагам на колегите да разработват и прилагат глобалната стратегия. Няколко думи за основните два външни приоритета. Един от тях е Пакистан. Европейския съюз се смята, че това са двата основни региона в света, които имат особено значение за външната сигурност. Сахел Знаете, нарастващата роля на Окайда. в Магреб. Те се насочват към населението там и в Сахел. Основният въпрос е връзката с Европа и пряката подкрепа, която тази организация получава в логистичната област в Европа. Освен терористичната заплаха, трябва да обръщаме трябва да обръщаме внимание и на трафика на наркотици, на през Гвинея, Бисал, Мавритания, Северна Африка, трафик на оръжие, трафик на хора, е, трафик е, на хора, фалшифицирани стоки и така нататък. Освен това, има два бунта и бавн и разрастване на радикалния ислям, който се разпространява от проповедници от ислямския свят. Ето защо се полагам усилия да работя с колегите в комисията, да разработим една стратегия, която е насочена към сигурността, но заедно с това и развитието. Не можем да работим само в областта на тероризма и сигурността, без да обръщаме внимание на развитието. Знам, че темата е чувствителна и все повече държави членки обръщат внимание на това как да сложим по-силен акцент върху политиката за развитие. Другата тема е Пакистан. Аз бях там преди 10 дни, за да видя доколко Пакистан е готов да работи с Европейския съюз в областта на борбата срещу тероризма. И второ, да обсъдим тяхната реакция на, на атентатите в Бомбай. Трябва да кажа, че това посещение потвърди необходимостта да се помогне на Пакистан, при това максимално бързо. Тази страна изпитва сериозни проблеми на сигурността не само в западната страна, близо до Афганистан, племенните райони, където бунтовете са много сериозни. Също така има е, тероризъм от страна на шиитите срещу сунитите. Освен това в Пенджаб терористичната група LTU, която е свързана с Ал-Кайда и планира атентати в е, Индия, планира атентатите в е, Бомбай. Резултатите от посещението. Какви са моите констатации? Първо, Европейския съюз може да играе важна роля в Пакистан Репутат Европейски съюз има добро име там. Бяхме активни в процеса на наблюдение на изборите. Формулирахме много препоръки. Нашето правителство има нужда от нашата економическа подкрепа, но и подкрепа в областта на сигурността. Нещата не бяха такива, когато моят предшественик посети Пакистан преди три години. Второ, подхода трябва да се промени от военен към правоприлагане. Военните не са обучени за бунтовническа дейност. Те трябва да се ориентират към правоохранителна дейност. Потребностите на полицията, от полиция са огромни. Европейски съюз ще изпрати една мисия, за да видим какво можем да направим, за да помогнем. В областта на борбата срещу престъпността. Много им е трудно да е, направят така, че виновните да бъдат изправени пред е, правосъдието. Нямам време да се занимавам с аспекта правосъдие, но той не бива да се пренебрегва и се надявам да убедя държавите членки да помогнат на Пакистан. Също въжи и за превенцията. Трябва да видим какво можем да направим, за да помогнем на медиите и най-сетне. една, един много важен партньор са нашите американски партньори. Изборът на нов президент и назначаването на нова администрация и нейните решения да закрият Гуантанамо говорят за евентуални тенденции да преминат от военен подход към подход основан на правоохранителната дейност. Миналата седмица беше проведена първа дискусия за това как Европейския съюз може да помогне на американците при закриването на Гуантанамо дискусията беше неформална, но се постигне консенсус, че трябва да проучим възможността да дадем колективен отговор на Европейския съюз. Това не означава, че Европейски съюз ще бъде в основата на процеса, че ще при приемането Положението на затворници на територията на дадена страна е изцяло в прерогативите на конкретните страни. През 2002 година съвета прие обща позиция в Европа да бъдат прияти 13 палестинци. Позицията беше обща, но решението беше взето от 5-6 страни. Не става дума само за приемане в Европа, става дума за подпомагане е, на Съединените щати. Много задържаните ще бъдат върнати в собствените си страни и е, там са необходими програми е, за рехабилитация. И най-сетне, тъй като комисията, тъй като говоря пред комисията за сигурност и отбрана, а и превиших времето ни, опитваме се да изпълняваме стратегията на Европейския съюз в областта на защита на важната инфраструктура. Прилагаме плана за действие на Европейския съюз в областта на експлозивите. Tomorrow at a seminar in Prague where the Commission will... на семинар в Прага комисията ще представи първите елементи на пакет, който ще обхване въпросите на превенцията и борбата срещу заплахите. Форма, създаден от комисията за набелязване на въпросите, по които трябва да се осъществява проучвателна дейност, е, скоро би трябвало да излезе с доклад и в областта на европейската сигурност за Европейската политика за сигурност и отбрана се опитваме да видим какво още можем да направим. Европейската агенция за отбрана работи активно в областта на така наречените открити източници. Мор, наблюдението на морските територии е също много важна задача. Това е, господин председател. Благодаря ви. Благодаря много за това подробно изказване. Искам да задам първия въпрос и той е свързан с лагерите за обучение на терористи. Доколкото ми е известно, те са унищожени в Афганистан, но са създадени отново на пакистанска територия. Затова въпросът ми е колко хора отиват там за обучение и какво се случва, когато те се завърнат каква е правната уредба в различните държави членки, кои а, държави членки считат участието в подобни обучения за криминално деяние и кои не. Това е първият въпрос. Вторият а, ще бъде зададен от господин Патракополос. Благодаря. Искам най-напред да благодаря господин Кяхов за неговата презентация. Аз накратко ще се спре на въпросите, за да улесне нещата. Първо, събирането на разузнавателни данни. И как те се свръзват с агенции, които се намират извън Европейския съюз, които разполагат с ноу-хау за справене с информация, свързана с тероризма, в частност. На второ място, киберпрестъпленията. Каква е еволюцията, какво се случва там по отношение на тероризма. На трето място, връзката между тероризма и организираната престъпност и в частност в областта на закупуването на оръжия. И на последно място, международни отношения в кавички на терористичните организации, организации как те си се свързват помежду си. Благодаря. Може би да преминем към отговор на първия кръг въпроси. Първият ви въпрос действително е въпрос, който се задавам и самия аз и то често и го задаваме на различни хора, когато посещавам Пакистан. Има нарастваща тревога сред разузнавателната общност, обаче не разполагам с цифрите. Може би ще ще да е по-добре. Но има нарастващ брой хора, които отиват в Пакистан за обучение. Ако си спомните последния арест в Белгия през декември, на 11 декември, там арестуваните имаха връзки с Пакистан. Преди пет години заплахата от Северна Африка беше за континентална Европа и най-вече за Южна, а Пакистан за Обединеното кралство но сега това вече не е така. Тази заплаха се отнася за всички. Беше прието законодателство неотдавна и се увели... разширява обхвата на дефиницията на тероризъм и там също се включва и а, обучението, но по-скоро начина по който човек сам събира такава информация. Не е толкова свързано с обучение в чужбина, така че тук има място за допълнителна работа. Когато разговарям с а, а, шефовете на разузнаването и на полицията в а, Пакистан, те ми казват, а, че те следят а, притока на хора, и имат доста опит това отношение. Но разбира се, те могат да наблюдават само случаи, които са свързани с някакво престъпление, а не огромния поток на хора, който пристига в Пакистан. Ние самите не бихме могли да правим това тук. Дефиницията в наказателното право трябва да обхваща и този въпрос и това ще бъде полезно. Мисля, че Германия обмисля такава стъпка. Аз внимателно ще следя това, което прави Германия в това отношение. Един въпрос, който не е много лек. Ако има някаква злоупотреба, трябва да се събере съответна информация. А това не е чак толкова лесно да се съберат твърди доказателства че някой е отишъл в чужбина за обучение в такъв лагер, защото ако се установи, че има такъв лагер, той трябва да бъде закрит. На следващо място събирането на разузнавателни данни и връзките ни с други служби. Разбира се, ние имаме тесни връзки, но аз не съм човека, който може да отговори правилно на този въпрос. Има оперативно сътрудничество, конкретно сътрудничество между държавите членки, както и между държавите членки и трети страни. И това не е в компетенциите на Европейския съюз. Ако прочетете договора от Лисабон, този въпрос е подчертан в по-голяма степен и държавите членки имат пълната отговорност за вътрешната си сигурност. В договора също се показва, че те са единствено отговорни за националната сигурност, под която се разбира и работата на разузнавателните служби. Разбира се, аз присъствам на много срещи и съм имал възможността да присъствам и на такива, която ме уверява, че сътрудничеството е, върви добре. Задал съм същия въпрос и на а, пакистанските служби. Те имат разузнавателно бюро. А, това е а, гражданска разузнавателна служба. Те също се развиват, но винаги има място за допълнително подобрение. Въпреки това, те поддържат много добри взаимоотношения с повечето държавите членки, не с всички 27, но с повечето. Също се отнася и за службите от Северна Африка. За киберпрестъпленията. Ние сме разглеждали а, този въпрос чрез наказателното право. Преди няколко години бяха прияти закони в държавите членки. Френското председателство беше много активно през последните месеци в рамките на Европол. Имаме сега обща платформа, която трябва да обедини всички платформи, които се опитваме да изградим в 27-те държави членки, за да се централизира цялата информация, свързана с киберпрестъпленията, което ще подпомогне Европол в неговия анализ. Но ние сме в самото начало, в работата по кибертероризма, нещо, което вие споменахте във вашето изказване с оглед на опита, който имате в Естония. В съвета следващата седмица ще се проведе семинар по този въпрос. И аз считам действително, че Европейския съюз трябва да се мобилизира в по-голяма степен в тази област. Тероризъм и организирана престъпност и в частност закупуването на оръжия. Този въпрос е уместен. Добър пример е това, което се случва в рамките на Сахел. Там имаме една слаба държава. Различните групи си сътрудничат помежду си. Но има а, доста спорове дали са те свързани с Алкайда в а, Магреба или пък се занимават а, с а, трафик на оръжие. Но така или иначе, за да има бунтове, а, бунтовниците се нуждаят от оръжие. оръжия. така че могат да бъдат установени подобни връзки. Имаше и въпрос за сътрудничеството. Какъв беше точно той? За международните организации ли беше? А, между терористичните групи. It, it on, on, on... Зависи за коя част от света става дума може да се... Трудно е да се отговори просто така на този въпрос. Ако вземем за пример Пакистан, там картината е много сложна. Трябва да се прави разграничение между а, паштунските бунтовници и сектантските групи а, шии срещу сунити, а, е, срещу сунити. Също част от паштунските бунтовници имат връзки с Алкайда и има дебат дали Алкайда, централната организация на Алкайда, продължава да е толкова силна, колкото се предполагаше. Има различни други групи, като LT, OJUD. Някои имат връзки помежду си, други не в такава степен. Разбира се, може да се дискутира този въпрос, Основната заплаха за Европейския съюз е свързан с Ал-Кайда, с основната организация на Ал-Кайда. Разбира се, има най-различни други Ал-Кайда организации в Магреба. Не виждам конкретни връзки между тази мрежа и други организации, които са активни в Европа, например ПКК, активна организация, тя е в нашия списък, тя набира средства в Европейския съюз. И аз скоро ще говоря пред съвета по политически пакет за засилване на борбата срещу ПКК в Европа, тъй като те играят много отрицателна роля, събирайки средства за атентати в Турция и Ирак. Благодаря ви много, господин Керхов. Бих предложил сега да дадем възможност и на другите двама оратори да ни запознаят с вижданията си и да ни предоставят информацията, която желаят, а след това вече ще имаме възможност да проведем отново дискусия. Господин Пиер Ирлан има думата. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на подкомисията по сигурност и отбрана за това, че покани Интерпол за първи път на свое заседание аз самия съм специален представител в Брюксел и ще имам възможност и в бъдеще да говоря за нашата дейност. Генералният секретар на Интерпол наскоро посети след атентатите в Мумбай, Индия и Пакистан, за да оцени възможностите за международно полицейско сътрудничество в областта на тероризма. Той се след посещението си той установи, че има воля да се засили международното полицейско сътрудничество, а също така и между военните части. Ако искаме да засилим международното полицейско сътрудничество, трябва да засилим обмена на информация. Това е задължително. Стратегията на Интерпол е да отдава предпочитание на обмена на информация, която вече се осъществява с Европейския съюз. И много друга много важна част от нашата стратегия е да засилваме защитата на индивидуалните свободи, въпросите защита на данните. Ето защо се стараем максимално да съчетаем и двете сега искам дам думата на господин Теофилопус от Лион, експерт в борбата срещу туризма, да ни представи дейността и капацитета на Интерпол, борбата срещу тероризма. Благодаря. Добър ден, уважаеми членове на подкомисията по силност и отбрана. Аз съм Василиус Теофилополос, Аз отговарям за дейностите на работната група за територията на Европа. Аз съм ръководител на проекта Nexus. Ще представя на кратко активния и превентивен подход на Интерпол – срещу международната престъпност, борбата срещу тероризма, събирането на информация и обмена на информация. Преди това ще представя целите на Интерпол и ще представя нашите функции според член втори от устава на Интерпол ние се стремим да насърчаваме сътрудничество между всички органи, които се борят срещу престъпността в рамките на закона, предвиден в страните и в духа на Всеобща декларация за правата на човека. Освен това се опитваме да привлечем усилията на всички организации, които могат да участват в борбата срещу тероризма. Интерпол има четири основни задачи. Услуги свързани с обмен на информация, също така оперативни е, информационни услуги, е, обезпечаване на полицейската дейност. Много е важно всички държави членки на Интерпол да познават член 3 от нашия устав. Ролята на Интерпол не е да се намесва в никоя дейност имаща с военен расов характер. Интерпол Пол обръща внимание на сътрудничество между полицейските органи, дори когато няма дипломатически връзки между две страни. Създадена е мрежа от регионални бюра. Имаме пет подрегионални бюра и също така и представителства в ООН в Нью Йорк и в Европейския съюз в Брюксел в началото на 2003 година разраб... създадахме новата ни глобална информационна мрежа, която свързва 157-те членове на Интерпол. Нашата организация до сега никога не е успявала да свърже толкова много страни и да предостави толкова важно средство за обмен на информация. Мрежата е глобална и надежна. Интерпол дава възможност на държавите членки да има достъп до тази информация на границите, на летищата и на пристанищата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 е. Откраднатите и загубени документи за пътуване бяха предмет на специален документ. Сега е, разполагаме с огромен брой данни за такива загубени откраднати документи. Информацията непрекъснато се актуализира. Използването на тази база данни се засили през 2006 година. Бяха направени 5 милиона търсения и през 2008 година броя на търсенията достигна 70 милиона в резултат на това броя на арестите в резултат на откраднати документи се повишава през 2006 година. Арестувахме 2500 души пред 2008 година. Арестувахме 14 000 души по искането на държавите членки и Интерпол и изпраща информацион... електронни съобщения за лица за подозрени в опасна престъпна дейност или тероризъм. Изпратили сме 6, раз... 6, имаме 6 различни съобщения с различен цвят. Що се отнася специализираната дирекция за анализ на престъпността. Виждате на екрана структурата на това специализирано звено. Имаме 60 специализирани подзвена. звена работещи в областта на трафика на наркотици и други. Що се отнася до обществената, до дирекция обществената сигурност, тя има различни области на отговорност. Тероризъм, биотероризъм, и престъпления срещу околната среда. Борбата срещу туризма е приоритет. През 2007 година беше създадена специална работна група, която да подпомага държавите членки в разследването. Тази работна група работи по регионални проекти. Нексус е за Европа, имаме проекти за Централна Азия, за Близкия изток и страните от Северна Африка, за Африка, Тихоокеанския регион, също така и за Южна и Централна Америка. Ръководителите на проектите за тези проекти са специалисти в областта на борбата срещу тероризма. Основната цел на всяка работна група е да установи наличието на активни туристични групи, да търси разузнавателна информация, да, предос... да съставя аналитични доклади и да засилва капацитета на държавите членки да се борят срещу заплахите от тероризъм и организирана престъпност, и също така да поддържат връзки с, служители за контакт. В ежедневната ни работа ние разчитаме на мрежата а, за, на служители за контакт. С тях обменяме точна информация. Целта е да изградим едно взаимно полезно сътрудничество и да засилим доверието помежду ни. Работната група има контакти с 140 страни. Броят на службите беше 43. Едно от най-важни, един от най-важните инструменти, които използваме е вебсайта, също така набор от фотографии, снимки. Те се предоставят на потребители, които са снабдени с специална парола. В Нью Йорк беше създадено звено, което си сътрудничи с съвета за сигурност, Интерпол и ООН. Разработиха списък на лица, които участват в Алкайда. Също така са изпратени, публикувани около 340 съобщения за опасни лица. Интерпол е създал база данни, които да помагат на държавите членки в разследването на а, атентати. А, Както виждате, разполагаме с различни бази данни по имена, по пръстови отпечатъци, откраднати документи. От 2001 година ние увеличихме пет пъти броя на лицата записани в нашите бази данни през 2008 година виждате броя на е, заподозрените лица, записани в базата данни. Италианските власти проведоха разследване на, междуна, на терористична организация с международни връзки арестувахме 18 души, след това бяха издадени заповеди за задържане на още 20 души. Проверихме в нашата база данни се оказа, че някои от тези лица са включени в съобщенията на ОНЕ. Предоставихме на италианските власти допълнителна информация за някои от лицата. В резултат на това държавите членки успяха да обменят допълнителна информация, снимков материал и пръстови отпечатъци. екипи за а, реагиране при кризисни ситуации. Разположили сме такива екипи, които да предоставят по помощ на държавите членки при терористичен акт, природни бедствия и промишлени аварии. След 2002 година са изпратени такива екипи в страни, в които са били извършени терористични а, атентати. Потенциал, възможността на Интерпол да помага а, страна, която отправя искане за помощ, е всъщност има за цел да предостави помощ, не да замести дейността на конкретните страни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 fifty five countries with representatives from the police scientific and academic communities as well as delegates from international and ngos. Работим по програма срещу биотероризма. Една част от тази програма има информационен характер – а също така обучаваме служители и експерти. Организирали сме различни мероприятия за обучение. Следващия семинар за обучение ще се проведе в Тринидад и Тобаго. Поканени са 20 страни. Целта на тези семинари за обучение е да даде възможност обучени експерти да споделят своя опит, да се набележат недостатъците в конкретния регион и конкретната страна и да се препоръчат правоохранителни мерки. Е, Интерпол и екипа за биотероризъм организираха учения, насочени към установяване на подготвителна дейност за биотерористичен атентат. Целта на това учение беше да се оцени способността на страни, на дадена страна да реагира при а, такъв атентат, дали може да предотвратява такъв атентат. На последно място програмата за огнестрелни оръжия на Интерпол. Тя има три различни части. На първо място из... идентификация, второ проследяване, използваме специално средство за проследяване, трето място балистичния аспект, при който се използва мрежата. През 2008 година Интерпол създаде референтна таблица за огнестрелни оръжия тя дава възможност на следователите да идентифицират огнестрелно оръжие преди да поискат информация за проследяване в конкретната страна. В тази таблица има подробно описание, както виждате на тази картина. В момента този, тази база данни е на френски и английски. Осигурява се обучение в тази област. Трета част, третата част от програмата за огнестрелни оръжия има информационен характер Прилага Използва се факта, че всяко огнестрелно оръжие има балистичен отпечатък. Разработена е, технология за автоматична балистична идентификация. Ще се осъществи връзка между 4, 45-те страни, които разполагат с тази информация Интерпол. Надяваме се, че анализът на балистичните данни ще а, попречат на незаконния трафик. Последният слайд е за защита на личните данни. Ние разполагаме с такива прилагаме такива нормативи за всички лични данни. Има, прилагаме международни правила защита на данните в процеса на международното полистично, международното полицейско сътрудничество. for your attention. If you have any questions, uh, we are ready to answer with my colleagues. Ако имате въпроси, ще се постараем да им отговорим. Благодаря за тази интересна презентация. Сега преминаваме към следващия кръг от въпроси. Първият ще бъде зададен от господин Беловецки. Благодаря, господин председател. Благодарен съм на господин координатора за представената интересна информация във връзка с дейностите. Имам два въпроса към двамата. Господин координаторът говори, спомена, че в Испания се полагат усилия да се повлияе върху имамите, да, за да предприемат по-умерен подход. Аз имам известен опит, познавам имамите във Франция и Великобритания. Правени са а, опити за да, да се контролират нещата и подхода на имамите да бъде малко по-умерен. В е, говори се в текста, че се полагат усилия и в страните от Магреба и Индонезия. Моят въпрос е е свързан с Саудитска Арабия. Знае много добре, че в Афганистан при пуштуните и в Пакистан, но също така и в Малайзия, Индонезия, в ислямските училища – Преподавателите са от Саудитска Арабия, те се радват на много добра репутация. Това не е непременно терористично обучение, но то дава много добра идеологическа база, която е свързана с емоционалност, фанатична привързаност и нетърпимост младежите, които завършват тези медресета, често отиват за обучение в лагерите за обучение на терористи на Ал-Кайда. Предприето ли е нещо на ниво Арабска лига? Има ли някаква възможност да се ограничат тези дейности, да станат малко по-умерени, да се повлияе върху начина по който се обучават а, а, младежите. Третия въпрос е свързан с а, европейските структури. Преди три години в Лисабон се проведе семинар за организираната престъпност. Заключенията там бяха много песимистични, защото представителите на полицията, на прокуратурата ни, ни показаха много ясно. Това беше при три, три години, че много сме закъсняли че организираната престъпност се развива с бързи темпове, че те разполагат с нови технологии. Ние винаги изоставаме срещу тях и това изоставане се задълбочава. И ако направим сравнение с Съединените щати, разбира се, това е голяма страна, цял континент. сътрудничеството между полицейските органи в различните райони е много добро. И моят въпрос е дали има някаква промяна. Има ли напредък връзките между прокуратурата, съдиите и полицията? Се е променило, да не говориме, че обмена на информация – в трансграничен план не винаги върви добре. И промени ли се нещо? За съжаление не разполагаме с много време, така че моля ви не превишавайте ограничение от две минути. Следващият е господин Яняс. Благодаря, господин председател. Ще се спра на първо място на въпрос, който може би не е пряко свързан на пръв поглед с днешната тема. Ще помоля председателя на комисията да повишим статута на подкомисията по въпросите на сигурността, тъй като темите стават все по-важни. През следващия легислатурен период подкомисията би трябвало да се превърне в пълноправна комисия. По този начин ние ще можем да координираме дейността си по-добре. За някои от депутатите е много трудно да координират заседанията си в различните парламентарни комисии и да присъстват на тези много интересни дискусии. За съжаление, в момента те нямат тази възможност. Господин координатор, Междувременно в САЩ настъпиха големи промени. Ново правителство управлява страната. Едва ли политиката на новото правителство ще бъде по-слаба или по-лоша от тази на администрацията на господин Буш по отношение на борбата срещу тероризма, но същевременно администрацията на Буш допусна много действия, които бяха в нарушение на международното право и правата на човека. Е, администрацията на господин Обама и последните решения на господин Обама говорят за това, че е необходима в по-голяма степен сътрудничество, координация между съответните компетентни органи на САЩ и европейските компетентни органи, така че да се постигне едно по-високо и по-добро равнище на защита на правата на човека, отколкото до сега. В това отношение може би е необходимо естествено и да обърнем по-голямо внимание на, така, на разясняването на някои основни аспекти, когато е, извършваме повишаване на квалификация или обучение на е, работещите в съдебната система, както и в е, полицията, в прокуратурата и така нататък. Знаем, че в Испания също имаше терористични атентати и по тази причина се наложи да променим политиката и стратегията си в това отношение. Не само да послед... да преминаваме към последващи действия, да поставяме акцента най-вече върху превенцията. Колегата Филип Буйон има думата. Моят въпрос е към господин Керков. Всъщност два въпроса. Първият. Вие казахте, че разполагате с информация, според която euh, Сателитните наблюдения могат ли да потвърдят промяната на разположението на силите в Войто встъпление? Преди газа представата, представата за ислямистите се, промен, се е променила. А, само, че дали каква е сега представата за ислямизма след а, Газа? Благодаря ви. Колегата Гамеш има думата сега. Благодаря. Искам да задам въпрос към господин Кяков. Във вашето изявление ви посочихте, че държавите членки трябва да се справят с сигурността и с приемането, в частност, на лица, които в момента са задържани в Гуантанамо. Като се има предвид, че тези хора вече не са обект на подозрение от съда на САЩ, но предвид на това, че някои от тях са били подлагани на изтезания, за да бъдат изтръгнати от тях показания и признания. Може да се окаже обаче в последствие, че те нямат нищо а, общо с а, тероризъм. Как а, ще се справим с тези а, въпроси, които опират до сигурността? Рисковете в а, алжирската част на Сахара. Има продължаващ конфликт в тази част на Сахара. Има млади хора, които могат да попаднат в ръцете на терористите и да бъдат обучени като такива. На следващо място договорът от Лисабон. Как считате, че той ще допринесе за по-добра координация между държавите членки в борбата срещу тероризма. Дали това ще послужи като а, лост а, държавите членки а, да ратифицират а, Конвенцията за борба срещу тероризма? Последният ми въпрос е към представителите на Интерпол. Какво според вас Европол и Евроджаст трябва да направят, за да контактуват по-добре с Интерпол в борбата срещу тероризма и организираната престъпност? Благодаря ви. Благодаря ви. Следващият е колегата Карват. Благодаря, господин председател. Моите въпроси и бележки са насочени към господин Керхов. Първо, един допълнителен въпрос към казаното от него. След като ви слушахме, е, е естествено да си зададем въпроса как изглеждат нещата по отношение на сътрудничеството с Русия. Точно тези дни от руска страна отново се посочи колко е важно Западът да участва и да присъства по-активно в Афганистан, най-вече в Кавказския регион. Какви са плановете и вижданията в това отношение? На второ място. Говорим за терористични групи. Ще говорим е, е, другата седмица по време на пленарната сесия по темата Гуантанамо е, ние приветстваме решението на американския президент да закрие лагера, но междувременно вече бяха посочени много от правните аспекти, свързани с това решение. С закриването на е, лагера Гуантанамо започват е, същинските проблеми и предизвикателства. Някои от тях е, вие вече отбелязахте, макар и съвсем бегло. Но нека да ги разгледаме от гледна точка на наказателното право как изглеждат нещата по отношение на наказателната отговорност, когато има сигурни доказателства, че някой е бил обучаван в лагер за обучение на терористи. И какво в крайна сметка, ако се стигне до провеждане на съдебни дела в тази връзка, би могло да послужи като сигурно доказателство за е, налагане в рамките на едно съдебно решение на съответни полицейски мерки по отношение на някои от е, лицата. И освен това, аз мисля, че международното военно право би трябвало да се доразвива, защото особено когато става дума за цивилисти, които в рамките на военни условия или военни конфликти извършват престъпления не стигат като че ли само полицейските мерки и е, така, мерките взимани от страна на правоохранителните органи, а би трябвало да се предприемат и други. Но ще ви помоля да разгледате именно в този аспект въпросите и да дадете конкретен отговор. Следващия оратор. Благодаря, благодаря за интересната презентация. Бях впечатлен от а, мрежата, която наряк, нарякохте сигурна мрежа тази мрежа никога ли не е била пробивана, никой ли не е издавала информация, не е ли изтичала никога информация от тази мрежа? Благодаря ви. Some... Дали а, хакери или други лица са успявали да влязат в тази мрежа, която вие нарекохте сигурна мрежа? Вторият ми въпрос а, е следния. Много хора имат достъп до информация в тази мрежа. Дали някои от тези хора са злоупотребили с информацията, дали е имало изтичане на информация от тази мрежа. Госпожа Латфорта. Благодаря. Съжалявам, че не бях по време на представянето на господин Керхов, въпреки че миналата седмица имах удоволствието да се срещна с него в рамките на Комисията по гражданските свободи. По въпроса за наказателното право. През последните години ние се сблъскахме с ситуация, при която САЩ и най-вече юридическия съветник в Държавния департамент, който редовно посещаваше Брюксел, се опитваше да убеди Европейския съюз не съвсем успешно, че трябва да изберем нещо като трети път, като избягваме обичайните норми на наказателното преследване, когато става дума за врагове или пък за затворници, които са обвинени в някакви сериозни терористични престъпления. За съжаление всичко това е зад гърба ни. Има ли дебат в Европейския съюз, както и отвъд Атлантическия океан, относно предизвикателствата от провеждането на нормални дела срещу заподозрени в тероризма, тъй като през последните години имаме примери, имат 50 такива примера на осъдени за подозрение в тероризъм или хора, които са минали през съда или са били освободени. И така, не може ли обичайните съделища да разглеждат а, случаи на лица за подозрени в тероризъм и там, където има осложнения, да намерим съответните правни решения, за да не вървим по пътя за създаване на специални съдилища, военни комисии, които могат да разпоредят дългосрочно задържане без съд и присъда, така че да се даде възможност на хората да имат един нормален съдебен процес в съответствие с принципите на правовата държава. Благодаря ви. Благодаря. Първият въпрос на господин господин Вируски за ролята на Саудитска Арабия. От една страна как реагираме на организираната престъпност. Най-напред искам да бъда прекалено предпазлив ние отричаме връзката между религията и тероризма в съвета миналата седмица. Говорихме за плана за действие в областта на тероризма. Много се радвам, че имаше консенсус. Въпросът е открит и бяха изредени различни гледни точки, но в крайна сметка всичко, което може да доведе до поставяне на акцент върху този аспект, т.е. от изместване на религията от тероризма, е, това е много важно. Мисля, че трябва да се стремим да насърчаваме диалога между религиите, да насърчаваме един по-умерен подход. Един друг член на тази комисия спомена инициативата на испанския министър-председател и на турския външен министър. Хубаво е че имаше усилия Европейския съюз да подкрепи усилията за връзка между религиите. Е, имам предвид и работата, която се върши за това да се да се реагира спокойно на филма, който е в духа на карикатурите, да няма такива катастрофални последици. Ние подкрепяме връзките, диалога между религиите. Също така подкрепяме и диалога с Саудитска Арабия. Аз се срещнах с посланиците на Саудитска Арабия в страните от Европа. По въпроса за Лисабонския договор през последните години участвах в разработването на политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи. В, за период на 15 години преминахме от междуправителствено сътрудничество. В началото страните бяха настроени скептично към Брюксел сега тази поли... много тези въпроси се решават в рамките на общностния стълб. Винаги трябваха, трябваше да минат 15 години, за да убедим някои от по-скептичните страни, че трябва да се работи и на общностно ниво в областта на правосъдието и вътрешните работи. Трябваше след атентатите в Лондон и другаде започна да се променя отношението. Като имам предвид, че брой на държавите членки е 27, е трудно да се прилага консенсусния принцип а, при наказателното право. Европейската заповед за задържане е много добро, много добър инструмент и амбициите намаляват, но също така това е и последица от консенсуса. Също така ни трябва да се прилага принципа на съвместно взимане на решение, така че Европейския парламент да участва. И за Лисабонския договор не е казано, не се казва, че най-сериозната реформа, предвидена от него, е преминаването на въпроса на правосъдието и вътрешните работи към общностния стъп. Прилагането на принципа за квалифицирано мнозинство в областта на вътрешната сигурност е един от най-сериозните е, аспекти. По въпроса на господин Янес за промените в Съединените щати. Да, промените са радикални. Всички ние ги искахме. Госпожа Латфорд каза старомодния метод. Това е европейския подход – препоръчвам ви всички да прочетете е, книгата Dark Side или Тъмната страна. Всичко, е, всичко говори, че то събирането на информация чрез е, изтезания не само противоречи на нашите принципи, но и не дава добри резултати, не се събират добри доказателства. Мисля, че през последните години са си сътрудничи не зле с Съединените щати. Сега обаче ще можем да задълбочим още повече нашето сътрудничество. Ето защо смятам, че ако Европа може да даде колективен отговор на закриването на Гуантанамо, ние ще успеем е, да подсилим диалога и това е до някъде и отговор на въпроса на госпожа Латфорд. Това, което каза госпожа Латфорд е за европейския отговор. Това е елемент от една по-обща дискусия, тъй като не става дума само за Гуантанамо. Ние искаме, разбира се, Гуанта на му, но и останалите подобни лагери. Необходимо е да имаме засилен диалог с американците по този въпрос. Вече говорих за Съюза на цивилизациите. Всичко, което можем да направим в областта на превенцията, към въпроса на господин Янес е, е ще бъде направено. Това е мой приоритет. Знаем, че не можем да се справим с тероризма само чрез наказателното право. На въпроса на господин Морион. Това, което се извършва, което, което наблюдаваме в Алжир и в Магреба е тревожно. Влиянието им там се разпространява с тревожни темпове. Един от сериозните въпроси при разработването на стратегия в Сахел е привилегированото сътрудничество Необходимо е да водим диалог с партньорите от Алжир и Либия, които играят важна роля. За газа предпочитам да не отговарям. Това е въпрос, който е под по който работи пряко мой ръководител Хавиер Солана. Джазира предава по 24 часа и предава е, картини, които не виждаме в Европа. Вашият въпрос за Гуантанамо. А, това е въпрос, по който работя в момента. Не мога да кажа, че а, има обща позиция на Европейския съюз, въпреки че има консенсус да се търси такава позиция. Какво ще се случи с онези, които могат да бъдат освободени? Има три категории в Гонтанамо, много опасните, които американците искат да изправят пред съд, да получат присъди, тъй като те са опасни. Освен това, против тях има сериозни доказателства. На второ място, това са опасни задържания, които обаче са дали показания в резултат от изтезания, като лотобординг и други. И други, срещу които не са събрани достатъчно доказателства и те могат да бъдат освободени. Тези, които според Държавния департамент са чисти, могат да бъдат освободени, но сред тях не могат има хора, които не могат да бъдат върнати обратно в техните страни, тъй като там могат да бъдат подложени на изтезания. Някои от държавите членки, отново повтарям, че това е суверенно решение на всяка държава членка, могат да приемат такива лица. Вероятно ще са необходими а, някои изчистването на някои въпроси, свързани с сигурността. Трябва да има съответен пакет от мерки, за да се провери дали тези хора действително са напълно безопасни и също да се реши какво могат да правят съответните служби по отношение на тези лица. Но всичко това ще струва скъпо. Сериозният въпрос е за прякото въздействие на Алкайда върху Европа. Ако се спомните Джия през 90-те години, те създадоха а, своя организация във Франция и а, изведнъж те започнаха да а, действат против Франция съвсем откровено. Осигур... Има такива организации, които осигуряват фалшиви а, документи и въобще въпросът е кога те могат а, да се обърнат срещу а, страната, която ги е приела. Въпроса на господин Конрад за Русия. Ние имаме редовни срещи с а, представителите на Русия. техният опит в Афганистан. Едва ли можем да кажем точно така, но те имат определено познание в тази част. Сътрудничим се с тях по отношение на трафика на оръжие, на трафика на хероин към Европа, така че ние си сътрудничим с тях. Аз имам лично сътрудничество с руския координатор. Следващата седмица ще имаме среща на тройката, председателството, комисията и а, Русия. И така, а, проникването в мрежата и изтичането на информация. Аз лично не мога да отговоря на този въпрос, тъй като не се занимавам с оперативна дейност. Не смятам, че има изтичане на информация. Но що се отнася до проникването в мрежата, може би самата агенция може да отговори. Аз лично не бих могъл. Следващия въпрос за възможността за трансатлантическия дебат. Мисля, че аз отговорих в известен смисъл на този въпрос. Необходимо е да имаме оживен, приятелски дебат, да установим добри отношения по отношение на закриването на лагера в Гуантанамо. Трябва да видим как е, от двете страни можем да е, разрешим е, сложните въпроси. Ще приключа с въпроса за наказателното право, дали то е адаптирано към реалностите на тероризма. Труден въпрос. Миналата се... Поканен съм в Белгийския парламент следващата седмица. Някои смятат, че в рамките на тероризма се отива твърде далеч, че се ограничават индивидуалните свободи, е, синдикалните свободи и така нататък. Други смятат, че трябва да видим, че разпоредбите са адекватни. Смятам, че наличието на добро законодателство, което зачита основните права, но което съответства на реалността, е задължително, защото не можем да не си зададем въпроса. Ако Съединените щати не бяха изкушени да излязат извън рамките а, на правото, тъй като и очевидно, че то не е било адаптирано. Не смятам, че можем веднага а, да се занимаем с този въпрос и да го решим, но по инициатива на Франция в пет държави членки ние работим по един е, проект, който е, е, състои в това да видим какви са трудностите, на които се натъкват практикуващите съди. Трябва да видим дали в наказателното право на държавите членки все още има празноти. Липсата на, за, на добро законодателство е сериозен недостатък. А, то трябва да бъде адаптирано към реалността. Е, междувременно вече попресрочихме времето, кое... а, ни предстоят и е, по-нататък дискусии с е, представители на съвета. Зная за представителя на Интерпол ще бъде много трудно в кратка форма да поднесе информацията, но все пак го моля. Аз няма да отговарям на въпросите, на които отговори господин Керков. Най-напред няколко думи за ползата от Европол за Европейския съюз. 27-те държави членки на Европейския съюз са членове на Европол. Но вътре в Европейския съюз, според нас, е необходимо да засилим сътрудничество, особено в рамки в контекста на рамковата директива за обмен на информация между Европейски съюз и международните организации. Това е във вътрешен план, що се отнася до външното измерение, сътрудничеството с Русия и други страни. Виждаме, че мрежите, с които разполага е, Европол, имат позволяват да, до, да се допълни дейността на Европейския съюз. Това е мрежа от 187 страни. Освен това, един депутат зададе въпрос за нерегламентиран вход в мрежите. За полицейските бази данни очевидно е, че те имат висока степен на защита. Към момента не е имало нерегламентиран вход. Господин Теофилопол ще, ще каже някои думи за сътрудничеството. Що се отнася до сътрудничество между Европол и Интерпол, мога да кажа, че това сътрудничество е много тясно, но най-вече сферата на тероризма, какъвто въпрос беше зададен. Европол а, има база данни, в която се съдържа много информация за терористите. Там се съдържа не само информация от европейските страни, но и от страните членки на Интерпол като цяло. Т.е. там има много информация, която постъпва не само от Европа, но от целия свят. Затова можем да кажем, че това е международна база данни и ние можем да предоставяме информация не само за конкретен регион, но и в международен мащаб. Много-много благодаря на всички участници в тази първа дискусия за днешното заседание. Беше много интересно. Благодаря. We have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 Е, Уважаеми е, колеги, вие най-вероятно все още мислите по въпросите на борбата срещу тероризма, но сега ще ви помоля да прекратите тези разговори е, или да ги продължите извън залата. Ще помоля всички да спрат е, да водят разговори е, и да шумят в залата. Защото продължаваме нашата програма и е, ще разговаряме с представителя на чешкото председателство, размяна на мнения с посланник Иво Шаек, чешко председателство, председател на Комитета по политика и сигурност. В тази връзка ще благодаря за доброто сътрудничество между нашата подкомисия и Комитета по политика и сигурност междувременно. Още в първите дни е, на чешкото председателство започнаха съществени кризи. Кризата между Израел и Хамас е, в Газа, след това газовия спор между Русия и Украина – Интересува ни естествено становището на Комитета по политика и сигурност по отношение на тези две е, кризи, а също и е, как стоят нещата по отношение на мисията Рафа, е, мисиите ни в Косово, наблюдателската мисия в, на Европейския съюз в Грузия и освен това мисията ни в Чад, която е, на 15 марта е, всъщност приключва с мандата си. В момента все още не се говори или се говори много малко за е, мисията ни в Косово, но ние бихме искали да получим информация и за състоянието на нещата в Косово. По отношение на е, мисията ни е, свързана с пиратските нападения в е, Сомалия. Ще бъде чудесно, ако ни дадете също допълнителна информация. Аз самият посетих генералния щаб наскоро. Имам определени впечатления. Мисля, че много важно е председателството и съвета да реши какво е, е положението и по отношение на е, е, членовете, които, е, на членовете на отделните бойни групи, е, на групите за бързо реагиране. Става дума за около 16 000 души. Какво е становището на вашия комитет? Говори се за това те, да главната квартира да бъде установена тук в Брюксел. А освен това ще ви задам и въпрос Са как се развива сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО. През април предстои е, е, среща е, на високо равнище по отношение на Турция има много любопитни въпроси, най-вече поради осложненията, свързани с договора Берлин Плюс. Така че, господин посланник, очакваме с нетърпение и с голям интерес това, което ще ни кажете. Благодаря ви, господин председател. Напълно сте прав, че ние сме планирали определени приоритети и трябваше да се заемем с тях от първия ден на, на нашето председателство, като превес взе кризата с газа, както и развитието на събитията в Близкия изток – ние посветихме по-голямата част от времето си да разрешаваме тези две основни кризи. В рамките на Комитета по политика и сигурност се концентрирахме най-вече върху Близкия изток. Чешкото председателство беше много активно в това отношение. Организира посещение на тройката в региона още в първите дни на настоящата година. Господин Шварценберг, е, заедно с Хавиер Солана и комисаря Валднер, пътуваха в Израел, е, Египет, е, Йордания и палестинските територии в опит да намерят решение на кризата там и да бъде постигнат устойчиво прекратяване на огъня. Поканихме също министри от региона, ципеливни, обсъдихме редица въпроси, най-вече какъв може да бъде приноса на Европейския съюз в този процес. Имаше две основни теми, които бяха предмет на дискусията. Разбира се, много повече теми имаше, но има някои краткосрочни теми, които трябваше да бъдат разгледани на първо място, а именно хуманитарните действия, какво може да се направи в това отношение. И също да се отчитат тревогите на Израел по отношение на неговата сигурност, най-вече в връзка с контрабандата на оръжия към ивицата Газа. Европейския съюз има план за действие, където са заложени краткосрочни, средносрочни мерки, но на първо място идват хуманитарните дейности, предотвратяване на контрабандата на оръжия, Европейския съюз има някои идеи какво може да се направи в това отношение и на следващо място какво може да се направи за устойчивото отваряне на граничните пунктове. На следващо място възстановяването и помирението между палестинците като важен елемент от за всяко бъдещо решение свързано с установяването на траен мир. Това бяха основните въпроси, които бяха обсъждани, които сега се доразвиват. Кавеер Солана е сега в Близкия изток, обсъжда този въпро... тези въпроси с партньорите. Луи Мишел също египтяните, израелците. Ще продължим нашата подготовка в това направление. Концентрираме се върху въпросите, които могат да бъдат решени веднага. Един от тези въпроси, който иска решение е пропускателния пункт при рафа. между Фатах и Хамас е още липсва споразумение. Ние се опитваме да бъде намерено бързо решение. Египтяните са ангажирани в този процес в голяма степен. за да могат палестинците от западния бряг и силите за сигурност от западния бряг да могат да отиват от другата страна на гразницата. И така, дейностите са в ход, ние се подготвяме за предоставянето на помощи. Европейския съюз ще може да изпрати хора, когато бъде постигната договореност между страните. Що се отнася до полицейската мисия? Тази мисия също се укрепва предвид на сложната ситуация в региона разширяваме нейната дейност в сферата на наказателното право. Това е един продължителен процес. И има да се свърши много работа в това отношение. Изпращаме също нови искания за предоставяне на сили за укрепване на тази мисия. Не зная дали да се спирам на всички въпроси или пък само да ги маркирам. Председателя казва, да, съвсем кратко встъпително изказване, след което да преминем към въпроси и отговори. Вие споменахте също Атланта, като представляваща интерес за комисията. Това е първата чисто европейска морска операция която беше стартирана в началото на декември за борба срещу пиратството. Знаем, че това е дългосрочен проблем, изисква трайно решение не само в морето, но и на сушата. Защото трябва да се занимаваме не само с симптомите, но с реалните причини. Необходимо е да се предприемат спешни мерки предвид на големия проблем, който засяга огромни морски територии. Операцията се извършва от Нортвуд. Предвижда се тази операция да трае една година. Ние сме приканили и други страни да вземат участие. Сред тези страни са Швейцария, Харватия, Украина, които проявиха интерес да се присъединят към Аталанта. Ние също координираме усилията ни с страни като Русия, Китай, както и с Съединените Американски щати, които разположиха свои сили в региона. Морските сили включват сега четири фрегати Франция, Обединеното кралство, Германия и Гърция има също а, няколко хеликоптера и три а, самолета от Франция и Испания. Очакваме също военни кораби от Испания и а, италианска фрегата, три а, шведски кораба също да се присъединят към мисията, вероятно през лятото. Мандата на мисията има като основна задача да защитава доставките на Световната организация по, по прехраната. Също да се защитават и други кораби, но това е на адхок основа. Може би най-сложната задача, всъщност не най-сложната, но най-важната е, част е, е свързана с е, координацията, с новоразполагащите се американски сили, с руските сили, за да имаме пълна координация на усилията в региона. Може би за вас ще представлява интерес а, и Алтея, какво се случва с мисията в Босна. Мисля, че имаме доста неща в дневния си ред. Имаме пътна карта а, за извършването на трансформацията. А, това се осложнява малко, че а, когато господин Лайчак напусна, който беше назначен за външен министр на своята страна, сега очакваме той да бъде заместен в скоро време от някой друг. И е, дали той може да продължи да бъде специален представител, е, докато е, бъде намерен заместник. Но това е само част от проблема, който имаме пред себе си. Предстои заседание на съвета по прилагането през март, който трябва също да разгледа въпроса за трансформацията на службата на специалния представител и бъдещето на мисията зависи в голяма степен на, на това как ще мине трансформацията на службата. Ако всичко мине добре, ще преминем към намаляване на състава на мисията и е към неизпълнителен мандат, което означава, че операцията ще включва обучението на местни лица и изграждане на капацитета на място в Босна предвид на политическата ситуация, ситуацията на сигурност, които се характеризират с относително спокойствие. Всичко разглеждаме като пакет, което ще започне с трансформацията на специалния, службата на специалния представител. След това ще преминем към намаляване на мисията Алтея и преминаването към неизпълнителен мандат. Друга важна мисия, която бих желал да спомена, е мисията в Афганистан. Сигурно знаете, че сме в процес на съществено укрепване на тази мисия – Нещата вървят относително добре, въпреки че остават важни въпроси за подобряване на координацията с проекта на САЩ в сферата на полицейските сили. Вътрешния министр Отмар работи по този въпрос. Може би най-важната задача в Афганистан по време на чешкото председателство е свързана <clears throat> с подготовката на изборите и с гарантирането на сигурността на мисията за мониторинг на ООН. Считаме, че това е много важно в периода преди изборите. Благодаря, господин посланник. Давам възмож... думата за въпроси. Има въпрос за газа и отварянето на границите. Как, какви са последните новини? Спряха ли ракетните обстрели от газа. Наистина ли спряха? Второ. Как гледате на контрабандата на оръжие? Как смятате да се сложи, че може да се сложи край на тази контрабанда с кораби? И как вървят преговорите? Може би да обединим въпросите. Благодаря, господин председател. Ще кажа нещо по два въпроса. Първо един коментар по положението в Газа, а след това е, на второ място коментар за Афганистан. Аз разбирам, че е много важно да се говори за отварянето на граничните пунктове, но е, много по-важно е, е какво е политическото съотношение на силите. Е, там и е, още по-важна е хуманитарната катастрофа там. И тъй като жертвите е, от конфликта с жени и деца най-вече, а Израел все още отказва да извърши всичко това, към което ние призоваваме от много време. Е, мисля, че е, не можем да говорим още за истинско подобряване на състоянието. Също време но граничният пункт е, е, Рафа и е, е основният, през който би трябвало да преминават е, конвоите и е, автомобилите с хуманитарна помощ. Така че най-вече хуманитарният момент е, е важен в този момент. По отношение на Афганистан, след е, смяната на президента в САЩ, мисля, че за нас, е, като членове на Комисията за сигурност и отбрана, е най-важно как е, ще процедираме по отношение на мандатите. Чува се междувременно за едни противоречащи всъщност на е, правните норми и решения за е, налагане на наказание върху е, наркобосове. Говорим също времено и за затворниците в Гуантанамо говорим и за множество други случаи, свързани с, най-вече с военни конфликти. Така че ще имаме ли един на позиция по тези въпроси? Госпожа Гламеш има думата. Съгласна съм с казаното от моя колега за ролята на Европейския съюз в Палестина и Газа. Вие споменахте, че отчитате проблемите с сигурността на израелците? Как стоят с проблемите с сигурността на Палестина? Виждам, че в декларацията на съвета от миналия понеделник се споменава подкрепата на Европейския съюз – за военните престъпления. Надявам се това да се разпространи и да обхване Хамас. Европейския съюз ще разговаря ли пряко с Хамас? Португалския външен министр казва, че Европейския съюз трябва да преразгледа позицията си и да разговаря с Хамас. Наскоро член на Кнесета разговаря с нас и тя каза, че тя на следващия ден би разговаряла с Хамас. И така, обсъждали се този въпрос като част от а, за пакета за сигурността. Президента Обама е назначил сенатора Мичо. Предвидни ли са контакти с него? По Аталанта. Вие самият казахте, че дългосрочната цел на операцията е предмет на определени граници и това е, това е свързано с факта, че, мало, че трудно ще се постигне а, ред и правосъдие в а, Сомалия. Европейския съюз а, не е постигнал кой знае колко, за да се пребори с а, истинските причини за пиратството? Предвижда ли Европейския съюз някакви конкретни действия? Евро... Етиопските сили бяха, така да се каже, насърчени да отидат в Сомалия, което е причина за хаоса. За Афганистан предвидени ли са контакти с господин Холбрук, който е назначен от президента Обама, за да... И се надяваме, че той ще поеме водеща роля в разглеждането на стратегията. И накрая за Гуантанамо. Мерките за сигурност, които ще бъдат, които трябва да бъдат предприяти, те ще са задължителни, за да приемат някои държави членки на своя територия някои от задържаните. Бихте ни казали какво се обсъжда и дали по време на обяда между министрите има подкрепа за идеята за финансова подкрепа на, а, за, този, за елемента сигурност. Благодаря ви, тъй като очевидно няма други въпроси. Имате думата вие, господин посланник. Благодаря, господин председател. Ще започна с вашите въпроси. Най-напред с контрабандата в Газа през тунелите и по море. Проблемът е, че поне анализът показва, че оръжията се контрабандират през Червено море, Синай, и след това през тунелите в Газа. И когато говорим за морския компонент, той се отнася предимно към Червено море, тъй като в Средиземно море се охранява от Израел. Въпросът за тунелите, свързани с граничните пунктове, защото ако няма такива, винаги ще има контрабанда. И така, нашата цел е да предоставим на Египет технология, която да им даде възможност да открият тунелите. Казва се, че те са стотици и много от тях са повредени, но и една значителна част функционират. То е, това е много важен елемент а, на устойчивото прекратяване на огъня. Що се отнася до ракетите, прекратяването на огъня е в сила и Израел показва, Израел каза по време на нашето посещение в Ерусалим, че нашата цел не е да унищожи Хамас, а да ги да, да им попречи да изстрелват ракети от газа. Що се отнася до въпроса на госпожа Бер, бих казал, че отварянето на граничните пунктове Ние сега говорим за отварянето на пункта Рафа, но когато се създадат необходимите условия и се постигне споразумение между всички участващи страни, Работи се интензивно по въпроса. Ние сме наясно, че задачата е спешна. Споменахте също така, че достъпа до хуманитарната помощ не е достатъчен. Наясно сме с това. Няколко държави членки настояха върху Израел да се оказва натиск и да подобрят съществуващата ситуация. Нашият министр се обади на Ципни Ливи. Поддържаме контакт с нашия посланник в Ерусалим. Смятаме, че нещата там са по-добри. concerning uh, Що се отнася до търговията с наркотици в Афганистан, е, Европейския съюз не е планира никакви операции, свързани с физическо унищожение. Наясно сме, че ситуацията е много сложна. Ето защо смятаме, че изборите са много важни. Нивото на корупцията в много области на афганистанското общество То се отнася до искането на госпожа Гомеш, сигурността на Израел, сигурността на палестинците. Бих казал, че всичко започна с това, че Хамас не поднови прекратяването на огъня и изстреля ракети в е, израелска територия. Подновяването на е, прекратяването на огъня е изключително важен въпрос, за да може да се възстанови мирния процес палестинците си имат, имат легитимни притеснения за своята сигурност, но това може да се реши в рамките на мирния процес, който започна в Анаполис. Знаем, че в определен момент Хамас сложи спирачка на процеса и той ще трябва да бъде започнат отново с новата американска администрация. Що се отнася до подкрепата за разследване на военните престъпления, разбира се, Европейския съюз подкрепя разследването на военни престъпления. Подкрепихме призива на генералния секретар на ОНЕ за разследване В случая си има предвид разследване на Израел. Е, Израел е демократична страна. в която има върховенство на закона. Има убеденост, че тези разследвания ще се проведат. И ОНЕ обръща внимание на въпроса и ще се обмисли какви, какви действия ще предприеме Европейския съюз. По-сериозен проблем е Хамас. Ние ще направим разследване на престъпленията. Що се отнася до сенатора Мичел, Хавиер Солана се срещна с него в региона. Не знам какъв е резултатът. Бих казал обаче, че предвиждаме контакти с новата администрация, нашият министър възнамерява да направи посещение през следващите месеци. Това са първоначалните контакти. И като имаме предвид програмата и графика, не беше възможно да се проведе пълна консултация. По отношение на таланта, права сте. Ние знаем, че операцията не може да успее, ако не се реши кризата в Сомалия. Никой обаче няма желание да отиде там. Африканският съюз няма особено желание да изпрати войски в Сомалия. Мисля, че този въпрос се решава в рамките на ОНЕ. ние в момента сме насочили усилията си срещу симптомите Политиката ни очевидно има много недостатъци, но заедно с това няма особен ентусиазъм за участие на Европейския съюз на място. Разбира се, Европейския съюз подкрепя финансово Хамисум подкрепяме Африканския съюз, като им предоставяме възможности и, и участваме в изграждането на капацитета. контактите с Съединените щати. Проведахме контакти с Съединените щати и за Сомалия, но в съвсем начален етап. Можем да кажем и същото за Холбрук и ситуацията и стратегията на Холбрук за Афганистан. През началото на феврари ще има среща с новата администрация. Решаване на проблеми, свързани с сигурността и Гуантанамо. Има консенсус, че Европейския съюз трябва да помогне на Съединените щати. И ни трябва обща позиция за това как е, да стане това. Преговорите започват сега. Това е включено в е, дневния ред на Комитета за политика и сигурност. Господин Керкхоф ще ни информира за цялостната ситуация. Надяваме се, че ще бъде разработен доклад и на тази основа ще бъде взето решение. Това е предвидено за един по-следващ етап. Това ще бъде и много важен точка от дневния ред на разговорите между нашия външен министър и Хилари Клинтон. Благодаря ви много, господин посланник. Не бих искал да задам още един въпрос. Свързан с чешко словешките бойни групи, как се извършва обучението и в какви мисии, в какви операции ще участват те. И ако позволите още един въпрос от Ана Гомеш. Благодаря. Съвсем накратко. Един въпрос, господин председател. Предвид на взетото вчера решение от Русия за преустановяване на разполагането на ракети в Калининград. И сигналите, идващи от САЩ и администрацията на Обама, които също преразглеждат въпроса за а, разполагане на ракети. Как вие виждате в Чешката република, как вижда председателството, на Европейския съюз, развитието на тези събития. Благодаря. Благодаря. Разполагането на Battle Group е в ход. Ние сме готови. Това ще бъде първото и разполагане, но има готовност вече за разполагането й. Разбира се, става дума за втората половина на 2009. Що се отнася до ракетите в Калининград и противоракетния щит на САЩ, мисля, че нищо не се е променило от началото на годината до сега. Не сме подписвали никакви споразумения Разбира се, ние следим това, което идва като изявление от американската администрация. отношение на разполагането на радата за, средносро... за ракети с среден обсек на действие, все още нещата не са ясни. Получаваме само първите сигнали, че нещо се обмисля, но няма официални преговори между моето правителство и новата американска администрация относно предстоящи промени. Това е важен въпрос, който предполагам, че ще се обсъди между моя външен министр и министър Клинтън от руска страна. Това е просто един жест на, на добра воля, не знам как точно да го нарека. Следва да отчитаме също, че до сега не са разполагани ракети там. Благодаря ви много. Господин посланник, виждам, че няма повече въпроси. Можем да приключим с чето заседание. Благодаря и аз, каза господин посланник. Äh, а сега преминаваме към последната част от нашето заседание. И отново отправяме поглед към ивицата Газа и ролята на Европейската на Европейския съюз. Е, на кого да дам думата от страна на Европейската комисия? Комисията има думата. Чухме току-що становището на съвета, а сега вие имате думата, моля. Това е господин Церасидис от е, Европейската комисия. Благодаря, казвам се Лио де Субсидис е, от Генерална дирекция външни отношения и отговарям за Близкия изток. Разбира се, следя близо ситуацията в Газа. Господин председател, до мен е господин Жан-Клод Еро, той е шеф на звено в друга служба на Европейската комисия, която пряко е ангажирана в сегашните събития, а именно службата за хуманитарна помощ ЕКО. Господин председател, уважаеми депутати, очевидно е, че газа е сред основните теми, разисквани от Комисията Европейския съюз и мисля, че Европейския съюз не е единствения, който се интересува от тази тема в света. На 30 декември бяха приети заключения на съвета, беше проведено посещение на тройката, която а, отиде на място в региона. Сред а, членовете на делегацията беше и моя комисар. Имаше допълнителни срещи на европейско ниво, имаше призиви за незабавно прекратяване на огъня. Такова беше постигнато, въпреки че беше едностранно от двете страни. И за сега е, това е един, едно нестабилно, доста нестабилно прекратяване на огъня, тъй като последните новини сочат от тази сутрин, че има допълнителни ракетни обстрели и съответно реакция от страна на въоръжените сили на Израел, така че положението е много неустойчиво. Има заселени контакти между Европейския съюз и израелските власти. Миналата седмица, по време на срещи с външния министр Ливни, също с срещи с представители на Йордания, Египет, и на Палестина, както и с външните министри на Турция и Норвегия. А, проведохме в понеделник заседание, стигнахме до заключение на съвета. Имаме сега и план за действие. Първият приоритет на комисията е да се предостави незабавна хуманитарна помощ. Това е нашата първа цел – за да отговорим на проблемите, пред които е изправено населението в момента. Освен хуманитарната помощ, има и редица други въпроси, които трябва да решаваме същевременно. Много важен въпрос е продължаването на отварянето на пропускателните пунктове към Египет като Рафа, но и други важни пунктове, които са важни за доставка на хуманитарни помощи, както и на оборудване, което е важно за възстановителните работи, които трябва да последват. Друг въпрос е свързан с противодействието на контрабандата на оръжия. Това е много важен въпрос за сигурността на Израел. Въпросът за това да имаме партньор на ивицата, в ивицата Газа за хуманитарната помощ и възстановителните работи. Това е много важен въпрос. PA е, обаче, въпреки че има подкрепата на Абас и други, няма контрол върху газа. Той е важен партньор. Въпросът е за палестинското помирение е много важен в този контекст. Въпреки, че е, споменавам по-късно този списък от дейности, които трябва да реализираме, е, това е въпрос, който обаче е много важен и то е подновяването на мирния процес. Е, той е много важен и събитията в Ивицата Газа показаха колко наложително е да бъде разстартиран този процес, да имаме една жизнеспособна палестинска държава, която да живее в мир заедно с Израел. Това беше като въведение, господин председател. Разбира се, с моите колеги, ние сме готови да отговорим на конкретни въпроси и най-вече свързани с дейностите на Европейската комисия. Знаете, че в момента върховният представител Солана се намира в региона в опит заедно с египетските и израелски власти да осигури прекратяване на огъня и то трайно прекратяване на огъня, също и паралелните мерки, които е необходимо да предприемем за урегулиране на положението в ивицата Газа. Благодаря. Давам думата на Ана Гомеш е, за въпрос. Не, тя няма такъв. Не знам защо се помисли, казва председателя, че е, имате въпрос. Но така иначе аз имам въпрос. Според вашата информация, кои са най-спешните потребности на населението и а, е, кои са вашите приоритети в това отношение? А, е, благодаря. Очевидно е, че хуманитарните въпроси и ранното възстановяване са основни. Отворени са граничните пунктове, но на това отваряне не е устойчиво. Онзи ден бяха затворени, днес отново са отворени. Отварянето на граничните пунктове трябва да остане така, те трябва да останат отворени. Хуманитарните стоки, които пристигат, за сега не са достатъчни. Едва 200 камиона могат да преминават дневно, това е средно, докато преди блокадата от преди 18 месеца бяха необходими между 500-600 и камиона – Можете да се представите, че през последната година, особено след сегашната криза, нуждата от хуманитарни стоки, както и от стоки, свързани с възстановителните работи, като цимент, тръби и прочие, са особено важни. Също е важно да се възстанови водоснабдяването, електроснабдяването около 100% на практика от населението, предвид на а, разрушената економика на газа, зависи на 100% от външна помощ. Можете да си представите, че количествата са нараснали. И така, на първо място, непрекъснато, незабавно а, отваряне на всички пропускателни пунктове. На второ място, възможност за предоставяне на нужното количество продукти. На трето място какви стоки и качеството на тези стоки. За сега има ограничения върху вида на продуктите, които могат да бъдат внасени в ивицата газа. Това са хуманитарни стоки, които според международната общност не са само медикаменти, храни, но също и други материали, които са абсолютно наложителни за ранното възстановяване и за ремонтни дейности. Ние се нуждаем също и от хуманитарни служители. За сега обаче има ограничения, има забавене в осигуряването на разрешения затова е необходимо да се подобри достъпа на хуманитарните служители на неправителствените организации. На следващо място, друга важна потребност е свързан с пари, тъй като банковата система на практика е е в колапс. Необходимо е да се осигури достъп до парични средства, каквито средства за сега са а, ограничени, за да не попаднат в а, ръцете на Хамас. Също изплащането на заплатите а, не може да стане в пълен обем. Също и пенсионерите не могат да минат без своите пенсии. Така че помощта на Европейския съюз а, в голяма степен а, е засегната. Не е възможно да се правят трансфери чрез а, механизма Пегас, за да достига тези средства до нуждаещите се. Е, економиката, за да може да тръгне каквото е останало от нея. Може би моя колега Жан-Клод е, ще добави нещо по отношение на непосредствените потребности. Да уточня, че основните потребности са свързани с хуманитарната помощ и нехранителните стоки, всички от тези стоки от първа необходимост, най-вече за населението, което е било разселено и което е лишено от жилище, също така трябва да се окаже подкрепа за, с жилище на семейства и подкрепа за онези, които са ги приютили. По-нататък осигуряване на водоснабдяване няма възможност да се ремонтира повредите в системата за водоснабдяване след разрушенията и има огромни потребности от ремонтно-възстановителни работи. Израелските органи не е, позволяват, е, нямат желание да позволят използването на тръби, за да не се използват за други цели. Е, парите бяха споменати, ток, горивото и така нататък. Много е ограничен брой на камионите, които могат е, да влизат е, в газа. Предвид на тези липси миналата година бяха отпуснати 73 милиона евро. Ние взехме решение на 9 септември да се отпусна 3 милиона евро и Луи Мишел обяви 58, за 58 милиона евро. Наясно сме с, с потребностите, които трябва да бъдат посрещнати. Те, мисия на ООН ще направи оценка и в резултат на тази оценка ще се вземе решение за достъпа до помощ. Може би ще се отпуснат и допълнителни средства. Два допълнителни въпроса за оценка на щетите. Разполагате ли с надежна информация за щетите? И друг въпрос. Имате ли достъп до, сним, до спътникови снимки, за да направите тази оценка? Що се отнася до мисията Рафа? И в други мисии, като в Молдова, Европейската комисия е от, участвала активно и когато мисията Рафа се възстанови, ще участва ли Европейската комисия и по какъв начин? Е, що се отнася до оценката, тя се прави от факторите, които присъстваха преди конфликта и които са все още там. В изнаправен е доклад, в който се дава точна оценка на броя на напълно и отчасти разрушени къщи правим преки оценки, като наблюдаваме терена на място. Няколко неправителствени организации останаха там със своя персонал. Те ще ни предоставят необходимата информация нямаме, разполагаме с пътникови снимки, но ние в комисията не можем да ползваме пряко тези снимки. Искам да добавя, господин председател, преди да се върна въпроса за Рафа че е направена оценка на потребностите за първоначално възстановяване. На първо място психосоциална подкрепа поне 50% от населението са деца под 15 годишна възраст. Очевидно, военните действия и конфликта оказаха нанесаха сериозна травма на тези деца. Търси се инструмент, търси се възможности по инструмента за стабилност. Що се отнася до възстановяването на РАФа, Европейския съюз е, има очевидното желание да възстанови нещата веднага след като условията позволяват. Това служителите са в готовност, но е необходимо да се осигури тяхната сигурност. Европейската комисия е готова ние участвахме и сега изчакваме резултатите на оценка на щетите на граничния пункт Рафа, който пострада от удари точно преди едностранното прекратяване на огъня. Трябва да видим какви щети са били нанесени. Като Европейска комисия ние сме готови да участваме в допълнителни мисии на, по европейската политика за сигурност и отбрана. Има много възможности. Споменах пропусквателните пунктове не само за хуманитарна помощ, но и за търговски обмен. И сега озряха условията за възстановяване на тези пунктове между Израел и Газа и така нататък. Не можем да си допу, да допуснем да се върнем към предишната ситуация в която беше блокиран економическия живот. След първоначалните възстановителни работи трябва да се проведат усилия за економическо възстановяване. Разбирам, че искате да разширите обхвата на мисията Рафа извън Рафа но за да обхване и другите гранични пунктове. Това е желанието на Европейския съюз. Така е, то е изразено, е, това е изразено и в заключенията на съвета. Това е една от е, темите, които върховният представител ще обсъди. Благодаря. Благодаря. Има ли други въпроси? Ако няма, бих желал да благодаря на всички, които присъстваха на това заседание и да обявя заседанието за закрито.